No. usted tampoco. Sí? por favor. Заповядайте. Dank. Gratuliere nochmal zum Fernsehauftritt, aber ich wollte mich eigentlich nur zu Catch the Eye melden. Поздравявам ви с е, председателството. Просто искам да ме помоля да ме запишете в спонтанните изказвания. Да, имаме го предвид и сега ще проведем общо разискване продължение на темата Европейски семестър. Тиервес и ел информе дел сеньор Коферати. Empezamos el debate a las 9 esta mañana. Ще започнем дебата там, където приключихме Коферати. И първият оратор разполага с 4 минути господин Алхадрай. Благодаря, господин председателю, колеги, господин комисар. Днес ще говорим по една много сложна тема, много сложна, именно железопътния пакет актове. Много разисквания са проведени, изключително много имаме още какво да предприемам в тази насока. Лично аз не отстоявам за отварянето на пазара по един и същи начин, но наистина ние трябва да имаме европейски пазар в този отрасъл. Необходимо е да разполагаме с подходящите правила, условия за операторите и това всъщност е темата и на моя доклад. Предложението на комисията не е тайна, разбира се, неприемливо за мен защото те не, в комисията не отчитат факта, че има много различни видове мрежи, структури, които съществуват в Европа. Различен е и опита. Някои държави членки вече отварят пазарите си, но благодаря и на докладчиците в Сянка, с които съвместно работихме по темата, по този пакет, който ще гласуваме утре в пленарна зала трябва да а, гледаме на всичко това като на средство, а не като а, абсолютна крайна цел и самоцел. Необходимо е в крайна сметка да усъвършенстваме европейския пазар, необходимо е да намерим точното равновесие преди да отворим пазара, да можем от една страна да защитаваме съответно задълженията а, на публичните услуги. Необходимо е да има а, привлекателност и в крайна сметка противен случай само ще се подбират онези оператори, които исторически съществуват от дълго време. Необходимо е да поставим основните правила относно структурата на железопътните предприятия и търсим връзка между тези оператори, между другите оператори а, и самите холдинг дружества, за да може в крайна сметка да има равнопоставеност между всички участници на пазара и да се спазват правата на пътниците, да разполагаме с необходимата информация по отношение и на системата за издаване на билети. Всичко това наистина е много сложно, но ние сме водили много плодотворни разисквания по този въпрос и сега разполагаме с пакета, който е подкрепен голяма част от Комисията по транспорта. Знае, че колегите наистина са на тази позиция като цяло. Има, разбира се, отделни случаи на подбиране на най-благоприятното, но трябва да ги имаме предвид именно тези аспекти, за да може в крайна сметка да анализираме последствията за постигане на економически а, баланс и при договарянето. Говорим за управление на високо ниво. А, имаме много изменения, които са предложени, насочени към промяна на предложението на комисията. Необходимо е да въведем допълнителни правила и освен това много е важно да разполагаме с подходящ пазарен механизъм Говорих с господин Фихо по този въпрос, както и с други колеги. Ние предлагаме предложение за изменения възоснова на разискванията, по които сме постигнали съгласие в Транспортната комисия. Не бихме искали да се разводняват правилата. Те не бива да бъдат с по-слаба сила за приложение. Колективното договаряне също винаги трябва да бъде спазвано. Мисля, че имаме отлично предложение в крайна сметка в заключение. Договореното от нас е една стъпка по-напред по посока на усъвършенстване на документа. Благодаря ви. Председателя, благодаря колега. Преди да дам думата на следващия докладчик, трябва да одобрим протокол от вчерашното заседание заседание. Разполагате с е, този протокол. Ако имате известни съображения, моля, кажете ги. В противен случай те ще се считат, е, протокола ще се счита за прият. Е, госпожа Матио Грош. Excuse me, zur Geschäftsordnung. Yes. Извинете. Sí solamente es que en el momento anterior Сега по отношение на казаното от вас за протокола